Colleghi, cominciamo, sono le 15.15. E Колеги, да започнем. 3.15 вече. И така, някои съобщения. Поради непредвидени обстоятелства, господин Брок няма да може да присъства на а, днешното заседание. Той изпраща своите извинения. Също така, по точка 5, годишния доклад на съвета до Европейския парламент относно обща външна политика и политика за сигурност, ще бъде отложен. Тази точка ще бъде отложена. Сега да започнем с точка 3, допълнителния протокол към Евросредиземноморското споразумение между Европейската общност и Израел от друга страна за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти. От АФЕД нашата колега Вероник Декайзер разработва Становище. Тя е тук. Инта, комисията по външна търговия, е водещата комисия и оттам докладчик е Вита, Витал Морейра. Нека да ви припомня, че крайният срок за изменение 29 е март 12 часа. Също да ви припомня, че АФЕД вече обсъди този въпрос на основата на работния документ, представен от докладчика миналия месец. Докладът, работният документ повдигна редица въпроси. Дали е добра идея да се одобри този протокол? Докладчика от Инта, Комисията по външна търговия, представи един междинен доклад с цел замразяване на споразумението в продължение на две години. Нека ви припомня нашето обсъждане за евентуалното искане към правната служба за допълнително становище. След това това предложение беше е, подобрено от е, бюрото и имате това становище. Давам думата сега на докладчика госпожа Де Кайзер. Президент. Благодаря, казва госпожа Кайзер. Благодаря ви, господин председател. Споменахте доклада на Инта становището всъщност, изготвено от колегата Витал Морейра. Въпросният въпросното становище е всъщност изготвено по политически причини, при положение, че тук сме комисия по външна търговия. Или по-точно те са комисия по външна търговия. Така че ние тук в Комисията по външни работи следва да обсъдим външнополитическият аспект на нещата. Не бива да оставяме нещата само в ръцете на Инта, която ги тълкува по външно-търговски начин. И е така. Политическата ситуация, споменахте я вече, след това споменахте и резултатите от легалното, от е, юридическото становище това вече го направихте, сега аз ще изложа становището си като докладчик и като представител на моята политическа група. Смятам, че защитата на човешките права трябва да е в основата на външната политика на Европейския съюз. И в този смисъл становището е проблематично. Поставя проблеми вместо да ги разрешава. Иерусалим и заселническите лагери там, както и за лагерите на западния бряг на река Йордан. Насилието, което властва положението на бедуините, блокажа. Всичко това е всеизвестно и няма да го повтарям. Важното тук с информацията и данните, които получаваме непрекъснато и особено в края на миналата година за кварталите в източен Иерусалим. И така, именно по този повод решава ООН и неговото по седалище в Женева да проведат проучвателна мисия. С други думи, това не е само мое мнение, това е мнение на трета организация. Фактите са ясни. Още през 1972 година на западния бряг на река Йордан имаше 1200 заселника. Сега има 300 хиляди, т.е. два пъти повече от живеещите там палестинци. По въпроса за западния бряг, една е, е формулировката 300 хиляди еврейски поселници. За, на, западния бряг на е, река Йордан. С други думи, има повече еврейски заселници, отколкото палестинско население. Двете държави, съществуващи заедно, продължават да съществуват заедно според границите от 1962 година. Това поставя под риск излага на риск цялата наша политика и не само нашата, а и тази на Обединени нации. Това е единият е, това е едното лице на нещата. Другото лице, другата, другият прочит би било би бил следният. Ако приемем това становище, бихме предали едно двойствено политическо послание, свързано с спазването и зачитането на човешки права в Израел, което определено не е нашата цел. Това е важна, важен пункт и становище, което приема нашата комисия АФЕТ, не може да бъде разписано по този начин. Или едното, или другото. Трябва да направим избор. Дали да го приемем или дали да изпратим правилното послание. За това искам да ви го поставя, да поставя тази дилема пред вас. Разбира се, че нашето решение ще стигне до Израел, но ще стигне и до останалия свят, включително и до държавите езиците на арабската пролет, към които ние непрекъснато се обръщаме с призиви да зачитат правата на човека. Тоест, проблем има и не можем да си затваряме очите пред него. Това първо. Второ, сега, преди да премина към правната страна на нещата, искам да, да кажа нещо свързано с лекарствата. С лекарствата и лекарствените препарати, които най-много ни засягат нас. Израел е водещ в фармацевтичната промишленост, особено в генеричните лекарства, заема място в първата десятка в света и това е изключително ценно за нашите системи на социално осигуряване. Само, че лекарствата не могат да бъдат използвани като оръжие – Искам да задам въпроса последния начин. Защо при блокадата на газа се използваха тези лекарства като оръжие? Защо този временен механизъм включваше именно лекарствата. В нашата политика относно западния бряг на река Йордан и се използваше с течение, в течение на месеци и години. Искам да попитам защо не бихме могли да използваме част от тези лекарства, които интересуват ни интересуват нас толкова, защо не ги използваме да лекуваме страдащите от левкемия там на място. И тази левкемия се дължи на военновременните условия там. Искам да подчертая, че и палестинският пазар изпитва нужда от лекарства и по-специално ивицата газа. Не искам да се използва медицината и фармакологията като оръжие в израело-палестинският конфликт. Нека да сме наясно. Нашите политически групи не споделят едно и също мнение – моята политическа група и тя всъщност е разединена, защото сред нас смятат, че Израел поради исторически условия, поради това, на което са били подложени евреите по време на Втората световна война, заслужава повече повече сигурност, за да се пази от заплахи. Това обаче може да бъде интерпретирано и в обратната посока, срещу самият Израел и аз самата не съм за един такъв аргумент. Не съм за, но признавам, че съществува. В някои, някой от колегите в моята политическа група споделят това виждане. И това явно се получава във всички останали политически групи. Затова бих искала в това становище да има възможност всеки да намери място за собственото си мнение. Моето мнение не се налага. Аз съм нито за, нито против. Знам, че ще има изменения, които да са както в подкрепа на дато, така и в подкрепа на нето, на двете позиции. Знам, че тези изменения ще дойдат как от моята група, така и от другите политически групи. Сега, правни правният въпрос. Правният въпрос е свързан, както добре знаете, с това, че Международната общност и Европейският съюз отказват достъпа до европейския пазар на продукти, които произхождат от територии, които ние не признаваме официално за израелски. Най-вероятно ще ми кажете, да, разбира се, бихме могли просто да се измъкнем последния начин. Ако от една страна Израел признава тези заселнически лагери като своя територия, ние бихме могли да направим същото, което направихме на времето с признаването на самата израелска държава. И така, да избегнем забраната на собственото ни законодателство. Ако израелската економика желае да използва производителите от заселническите лагери като подизпълнители, това не бихме могли да го приемем в момента, в който открием тази схема. Освен от това няма да имаме и начин за контрол. Не може да се наложи контрол на несъществуваща митница. Ето за това становището не е еднозначно, а проблематично. Освен това има и един друг проблем. Просто самата държава Израел ще издаде оценката на съответствие на въпросното лекарство. Те ще преценят дали то отговаря на европейските изисквания или не. Ще сертифицира всички продукти, били те израелски, били те ливански, йордански, палестински или от заселническите лагери. Това крайна сметка ще генерира поток към европейските пазари, защото това, което се комерциализира, това, което се продава на, европе... на израелския пазар, може да се продава следователно и на европейския. Аз имам едно предложение, няма да го излагам в подробности, но ви казвам, че съм се допитала до специалисти юристи и идеята е следната, да се, пред... да се предложи следното – това е поне моя извод. Признавам, че е, ще има изменения. Но аз смятам, че ако тръгнем на един такъв протокол, трябва да предвидим временен протокол, който да действа предварително, чрез допълнителни изменения и да позволява следните спецификации. В смисъл такъв – че каквито и да са доку... каквито и да са продуктите, които се комерциализират на пазара, те не трябва да бъдат автоматично продавани на друг пазар и не трябва да са част от допълнителен протокол. Това аз смятам, че може да се прилага, така както се прилага вече в турската република в Кипър или в някои други такива подобни случаи. Това е един вариант, това е една възможност и би могла да се включи в един предварителен доклад, едно предварително становище от Инта. Това е компромисно решение, което ви предлагам и което смятам, че тъй като представлява предварителна договорка, въпреки че има резерви, разбира се, ще бъде по вкуса на повече. Ще бъде изгодна за повече от политическите групи. Това, което искам в заключение да ви кажа, е ние да правим политиката, да не оставяме Инта да и бъде автор. Благодаря. La parola al... Сега давам думата на представителя на правната служба за 5 минути. Благодаря. Становището ви е раздадено, няма да ви го чета сега на висок глас, само ще ви дам някои контекстуални бележки. Това е първото, след това второто ми задължение ще бъде тълкуването на член 9. Сега по въпроса за контекстът този протокол ще се приложи към протокола за асоцииране, който е в действие от 2000 година. Това е технически протокол и целта му е да елиминира, да унищожи съществуващите технически пречки по пътя на търговията на промишлени стоки. Една от тези възможности е определянето на съответна компетентна организация и израелска, и европейска, която да контролира съответствието на продуктите, които могат да бъдат пласирани на единия и на другия пазар. Това е подобно на начина, по който са урегулирани нещата тук в Европа. Сега по въпроса за член 9. Де, този член 9 предвижда в конкретния случай Израел да изпраща на Европейският съюз информация за определянето на съответен контролен орган и орган за надзор на всяка определена част от територията. И Европейският съюз трябва да потвърди писмено одобрението на тази, тази контролна организация, този контролен надзорен орган. Така е предвидено. Конкретна територия с конкретен надзорен орган бива определена от Израел и след това Европейския съюз ратифицира. По въпроса за тази ратификация и за това приемане се извършва от Европейската комисия като представител на Европейския съюз. Въпросът за европейски територии от 1967 година биха, би могъл въпроса да се разреши под този знаменател, който измислихме. Благодаря. Благодаря. Сега мога да кажа, че имаме списък с оратори. Започваме с списъка, след което комисията също ще вземе отношение по тази тема. Сега давам думата на колегата Джанако. Με προσοχή την благодаря. Е, проследих с голям интерес изложението на докладчицата госпожа Декейзер и проучих в дълбочина становището на правната служба, изпратено ни от парламента и в момента представено ни е, накратко от представителя. От правна гледна точка, това според мен не повдига никакъв проблем, тъй като докладът, становището е изключително ясен. Е НП заема позиция, противна на позицията на нашата докладчица. Те смятат, че е, споразумението трябва да се сключи, защото е изгодно е, и за двете страни. За Европейският съюз това е ясно. А за Израел просто няма две мнения за въпроса, че той е в авангарда на фармацевтичната изследователска дейност. Има трети държави, които вече са се сблъсквали с такъв един проблем. Ние не сме първите, но питам се аз дали тук не забравяме факта, че Евросъюзът не признава окупираните от 1967 година на сам земи становището на правната служба ни дава възможност да направим или едното, или другото. Или да се съгласим за това Израел да определя отделни надзорни органи на териториален признак или пък да тръгнем на едно второ решение, предлагано от правната служба, да решим да изключим някои райони, а именно районите, които ни занимават. Комисията Инта, дали сме я попитали? дали сме поискали от нея да се забави малко с крайното решение да подготви един временен доклад, предварителен такъв. Смятам, че това няма да усложни нещата, а ще помогнете да бъдат изяснени. Защото в крайна сметка този протокол би могъл да помогне разрешаването на израело-палестинския конфликт, който съществува от десетилетия. Такова нещо аз разбира се, че бих приветствала. Смятам, че Инта би могла да даде положително становище, свързано с фармацевтичните с фармацевтичните продукти и тяхната търговия между Евросъюз и Израел. Благодаря. Uh, um... Господин председател, Разбира се, че съм съгласен с госпожа Декайзер, че този въпрос няма как да не е политически. Правната служба го описва като технически въпрос. Не съм съгласен с това. Не сме наивни. Знаем, че а, абсолютно всичко, свързано с нашите взаимоотношения с Израел, поне на този етап, е изключително политическо. Поради тази причина смятам, че сме задължени като парламент да вземем решение. Съгласен съм с госпожа Джианако че няма нищо да спечелим от отлагането и оставянето за по-нататък на едно деликатно политическо решение. Комисията по външни работи трябва да се запита съгласни ли сме или не. какво ще последва от това за взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел. Иска ми се да можех да обсъдя този въпрос с висшия представител. тъй като информираното мнение на нашите дипломати е важно и за нас самите. И съществува действително юридически проблем, тъй като, струва ми се, Израел не може да се ангажира с неприлагането на разпоредбите от споразумението и в окупираните територии. Така че Европейския съюз ще се озове в една изключително а, неприятна от правна гледна точка ситуация. И така, накратко, в обобщение, групата на АОД е за решение, не за отлагане. И не за изготвянето на двусмислен първоначален доклад. А що се отнася до същността на политическото решение, в крайна сметка, ще трябва да изчакаме и да видим как а, групата ще прецени да действа. Но моя личен инстинкт, честно казано, би бил да се противопоставим на споразумението. Господин Нилсън има думата, заповядайте. Аз мисля като госпожа Кейзер, че е положително това, че Израел ще приеме изискванията, които му предявява международното право, но пък от друга страна виждаме непрекъсната ескалация на напрежението, конфискуване на, полити... на природни ресурси, на територии. Нека да си спомним за неодавнашен доклад, разписан за водата водата, като се отклонява от престинските територии. Това е, е доклад на ООН от 19 март. Конфискуват се земи, госпожа Декейзер го спомена и освен това съвета за човешки права на ООН започва проучвателна мисия за непрекъснатото построяване на нови заселнически лагери на западния бряг на река Йордан. Знаем, че непрекъснато нараства номер броя извинете, на заселниците през последните години. Искам също така да цитирам и мнението на служител на ООН, завеждаш мисия всъщност, където можем да прочетем, че в Европа се води същинска кампания по адрес на фирмите, които биват стимулирани да не правят вложения в палестинските територии. Много от а, проектите, които се развиват в момента, са финансирани от Евросъюза и които биват саботирани от израелските власти. Били те свързани с. А, фотоволтайни централи или пък с приемни домове. Какъвто и да е проекта, който се финансира от европейски фондове, в крайна сметка европейските, е, израелските войници го разрушават. Това не бива повече да продължава. Не бива повече нещата да, е, с Израел да се развиват по начин, по който човек може да помисли, че Израел е най-обикновен партньор, а не това, което е. В Франция, в Европа има асоциации, които доказаха, че има внос от окупираните територии, които не са обозначени специално като такива. И това е нечестно, меко казано, спрямо прилагането на договора между държавата Израел и Европейският съюз. И не отговаря просто на действителността. Така че, ако изработим нов допълнителен предварителен протокол, това няма да има никакъв ефект. Разбира се, чух е, предход, преждеговорившите и правното мнение, правното становище. Ясно е, че Европейската комисия контролира и блюсти за изпълнението на дейностите, конкретните дейности. Ние тук в, Европе... в Европейския парламент сме политици, не сме експерти. Така или иначе, обаче, именно като политици трябва да вземем политически, а не технически решения. Решението, което се очаква от нас, не е техническо, както се опитва да ни внушат. Има френски лекари, които са работили в ивицата газа и които твърдят, че няма достатъчно материали, достатъчно медицински меди, медицински материали и лекарства, за да се лекуват ранените. Понякога цифрите ранени са от порядъка на 1400. Няма защо да си самовнушаваме, че трябва да подпишем един такъв протокол, който се отнася именно за лекарства, след като знаем в какви ужасни санитарни условия живеят хората, там и особено жените, тези кои, жените родилки най-паче. Благодаря. Прегам. Колегата Сивич. Друга дискусия, актора. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Това е вторият дебат, който изглежда лек, но той съвсем не е лек, защото поражда много емоции. Сега съвсем ясно чухме от представителя на правната служба, че могат да бъдат изчистени всякакви съмнения и е, мога да изразя пълна сигурност, че с чиста съвест бихме могли да кажем, че тук е, имаме пълно право да подпишем това споразумение за асоцииране с Израел и с подписването на това споразумение ние няма да нарушим никакви правни разпоредби. И в други сфери няма да се осъществява търговска дейност. Но в тази зала трябва да си зададем въпроса и да потърсим отговори на тези въпроси. Госпожа Декайзер каза съвсем правилно, че това е правилната платформа, да се говори за политика, за търговия, отговаря друга комисия в нашия парламент. Тук ние трябва да си зададем въпроса, желаем ли да санкционираме Израел и ако да, тогава за какво? За какво желаем да накажем тази държава? ако ние искаме да накажем Израел за това, че няма мир в Близкия изток, то тогава трябва да кажа, че в този конфликт има две страни и трябва да вземем предвид и другата страна в конфликта, която също носи вина за липсата на мир в този район. Може би искаме да накажем Израел за това, че прилага правна рамка, която е предназначена и за друга държава в този регион и която е в сила за тази държава. Нека е, да има мир в е, този регион. Ние искаме да няма невинни жертви и от двете страни. Обаче трябва да изразим нашата фрустрация по друг начин. Аз съм наистина очуден, когато слушах този дебат. Виждам че тук като че ли няма връзка между лекарствените продукти, които идват от Израел в Европа и е, лекарствените продукти, които постъпват в е, ивицата газа от Европа. Може би тук е, ще трябва да събудим някакво чувство за вина. Не, ние няма да направим това, защото всъщност ние няма да помогнем така на хората от ивицата газа. И второ, принципът повече за повече, more for more, е принцип на новата политика за съседство. Този принцип предвижда подобряване на отношенията с онези държави членки, които са част от политиката за съседство. Ние не трябва да бъдем с две лица. Наистина има граници за това поведение. Аз искам да не прекрачваме тези граници. Колеги, dobbiamo е, контенере... Уважаеми колеги, Много моля да спазвате регламента за изказване от две минути, защото в противен случай няма да имаме достатъчно време за отговор от страна на докладчика и на комисията. Колегата Брантнер, две минути. Благодаря, господин председател. Важното според мен е трябва да имаме преди две а, причини, без значение дали обсъждаме отлагането за години или за междинния доклад – И според тези две причини трябва да установим а, критериите за момента, в който ще дадем съгласието си за споразумението. И така, тези две причини, които бяха споменати от Вероник и от други, е от една страна състоянието в момента в Израел, в а, заселените територии и въпроса за даване на политически сигнал и това, че не е подходящ момента за изпращането такъв сигнал. И на второ място как може да гарантираме, че няма а, продуктите да стигнат до окупираните територии? Няма да идват от тях. Тъй като това е базовата линия за споразумението. И въпросът ми е към Вероник. Ако направим междинен доклад, защото от наша страна, от името на нашата група, ние имаме ясно а, мнозинство по това каква е альтернативата след това? Давам думата на колегата Хунтес като докладчик в сянка 3 минути. Докладчиците всяка получават 3 минути време за изказване. Благодаря, господин председателю. Смятам, че трябваше по-рано да ми дадете думата, защото аз имам една техническа бележка, а не политическа. Казвам техническа, не политическа, защото започнахме така да разграничаваме нещата. Аз съм съгласен с становището, така както го представи докладчицата. Наистина този доклад е политически и за това съм на мнение, че нашата комисия следва да вземе решение основано на правни съображения, както и да вземе предвид зачитането на човешките права в държавата Израел, включително и човешките права на палестинците. Израел сякаш е толериран, но дори за тези, които толерират Израел, е очевидно, че нещата се влушават с всеки изминат ден. Вчера, например, из държавата Израел оповести, че прекратява разговорите си с съвета на ООН за човешки права в израз на недоволство по адрес на предприятата проучвателна мисия за зачитането на човешките права на окупираните територии. Ние съответно сме против развитието на последващи търговски взаимоотношения с държавата Израел, докато тази държава продължава да нарушава мерките на международното право и неговите разпоредби, както и да не зачита правата на палестинците. Виждате това всичко, както го описвам, в никакъв случай не е технически въпрос, така както твърди правната служба на Европейския парламент. Според е, практиката, която и опита, който сме натрупали вече по този въпрос, в този именно регион на света, често политическите, принципните позиции се заобикалят. Заобикалят се именно поради това, че им се закачва етикета на технически въпроси и на търговски въпроси. Какво е моето послание в този смисъл? Логиката – според която няма да се занимаваме ние с решаването на този въпрос, а ще продължаваме да си търгуваме с тази или онази държава, в конкретния случай държавата Израел, не дава никакви плодове. Не бива да продължаваме по този начин. По мое мнение, поддръжниците на идеята да не се подписва споразумение не са неправи. Според тях по този начин даваме пример за отношение, за отношение и заклеймяване на нарушаване на правни норми. Фактът, че държавата Израел е в първата десятка на фармакологичната и фармацевтична промишленост съвсем не е валиден за нас аргумент. За това аз съм против подписането на този допълнителен протокол. Благодаря. Си, ehm, Преди да продължим, Искам да кажа на колегите, че не получиха думата тогава, защото не бяха включени в списъка. Все пак аз не искам да ощетявам никого, Седари. Благодаря, господин председател. Това действително е политически въпрос. Има правна, юридическа страна, но и тя, вероятно, е техническа технически въпрос, но смятам, че каквото и да решим, може да се покрие от юридическа гледна точка по, точка по съответния начин. Нашата роля е да вземем политическо решение, а не вземането на решение не е политически правилно. Отлагането не е политически вариант, защото отлагането никога не решава проблеми. Нещо повече. Отлагането не ни е помагало и до сега да решаваме проблеми. И този конкретен проблем имам предвид. Нито пък ни е дало по-добра подкрепа за политиката ни в останата част от света. Напоследък и тук в Европейския парламент имаше семинари и конференции, които ни дадаха възможност да чуем експерт, който каза, че въпреки нашата политика в областта на човешките права, която е съвсем последователна в миналото и продължава да бъде, напоследък сме загубили подкрепа за нея. Има различни гледища за това как трябва да се развие мирния процес в Близкия изток. Разбира се, че се чувстваме на хората, които страдат там. Имам предвид преди всичко палестинците. Но тъй като отлагането не ни е помогнало в миналото, Смятам, че ние трябва да помислим за нещо друго, ако искаме да имаме повече влияние и да се включим по-силно в диалога с Израел. Ако някой смята, че може да се бори с Израел с медицински продукти, то не смятам, че ние трябва да го правим, за да изпратим посланието, че не сме Европейския съюз, който използва средствата по този начин. И накрая, господин председател, последното ми изречение с оглед на според а, Лисабонския договор, член 2, трябва да разпространяваме своите ценности, да защитаваме сигурността на гражданите и наистина е малко трудно в една и съща кошница да включим ценности, сигурност и така нататък. Но за да ги сложим в една кошница, т.е. да път трябва да вземем решение и това решение трябва да бъде положително. Благодаря. Благодаря. Анрикиена има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата. Смятам, че трябва да се обърнем към Инта и да призовем за даване на съгласие това, което обсъждаме днес, е нещо, което съвет е обсъдил и приел преди две години. По-нататъчното отлагане на споразумението ще, а, ще е неположително за, за европейското законо здравеопазване и няма да доведе до по-сериозно влияние на Европейския съюз. Европейската комисия, която е преговаряла по текста на това, споразумение смята, че ще има редица ползи с оглед на ефективния достъп до пазара. Още повече това споразумение може да съдейства за взаимодействието в Близкия изток. Бих подчертала, че всеки а, начин за производство, включително в палестинските територии, Йордан и така нататък, който всеки производител, който е и получил такова одобрение, може да се възползва от ползите на споразумението. Така или иначе, още веднъж искам да подчертая, че подписването на споразумение е, подобрява външните отношения между Израел и Европейския съюз. Нека също кажа, че това е част от една регионална процедура, инициирана като част от процеса Барселона за а, партньорството между Европейския съюз и средноморските страни. И това споразумение е една част от процеса. загрижеността за евентуалното нарушаване на ангажиментите на Европейския съюз по международното право, по тази загриженост правната служба ясно отговаря. Не може да има дефиниция на страните, която да е различна в протокола от определението в споразумението. И привършвам с това, че всичко зависи от, зависи от приложението на протокола и признаването на приложението на този протокол, смятам, че би могло да се продължи нататък с това положително становище, което получихме. Колегата Сава Франка. Оня ден изслушахме изказването на външния министр на Палестина, който ни даде последните подробности от събитията там, избор, изборните процеси в Израел и в Средните щати, както и арабската пролет. Така че наистина сме изправени пред политическо решение да решим дали да ратифицираме или да не този протокол. Моето лично мнение, господин председател, е да не бъркаме прилагателното и съществителното и да не бъркаме светлосенките с цветовете. Това е предложение, което трябва да дойде от Инта. Разбира се, че Израел носи вина в умиротворителния процес и това, че той не успява, но смятам, че нашето становище трябва да бъде положително в смисъл такъв да признаем, че той полага усилия. Държавата Израел полага усилия. Но не бива да прехвърляме това наше положително отношение към окупираните от 67 година на сам земи. Така че нека да търсим компромис. Както каза докладчицата в сянка госпожа Янако, посоката на мислене е вярна. И нека да не прекаляваме с политическите уклони, а да останем реалисти. Благодаря. Колега Гомес, прего. мин... Колегата Гомес. Господин председател, действително разбирам доводите които се излагат и по-конкретно усилията на нашата докладчица да намери а, компромисно решение, което ще обедини парламента и ще даде възможност за решение и тук в нашата комисия, която е политическа комисия и трябва да даде политическа оценка дали има съответствие с европейските закони и принципи. Аз и моята политическа група правим тълкованието, което прави Вероник Декайзер – а именно, че каквито и технически въпроси да има, те са много, това е политическа преценка. Не можем да го разводняваме. Това е нещо, което ще бъде видяно и изтълкувано и от всички други наши партньори в региона. Не само Израел е нашия партньор там. Ние не искаме да наказваме Израел. Точно обратното. Ние искаме да не позволим на Израел да наказва себе си, като наказва палестинците. И затова аз и други ще подадем изменение с възражение, тъй като това е политическа преценка, но правейки това политическо решение, политическа преценка, ние правим и техническа и юридическа такава. колегата Вайдира. Благодаря. Има много малко време за коментарите си и искам да се позова на казаното от предходните от госпожа Енако и господин Шивец. Те чудесно описаха ситуацията. Госпожа Салафранка, госпожа, господин Салафранка, госпожа Андрекиене. Подписвам се под почти всичко, което казаха. Сега обаче искам да припомня няколко неща и да очертая някои паралелизми. Ако продължаваме да мислим в тази посока и ако се стремим към разрешаване на всички регионални проблеми по аналогичен начин, както сме правили в предишни случаи с протоколи, то тогава този протокол може да се приложи неудачно в случая с Армения, например, или в отношенията ни с Русия. Да решим да не търгуваме с тях, докато не уредят въпроса с Южна Осетия, например. Връзката между външни отношения и политика е опасна. С този протокол не само, че не бихме разрешили е, всички проблеми. Разбира се, че тези проблеми трябва да бъдат разрешени. Никой не казва противното, но това, към което приканвам е по-здравомислещ подход и в крайна сметка приемане на това споразумение. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Танок за две минути. um, debate... Благодаря, господин председател. Това разискване наистина ми дава усещането за дежаву. От преди няколко седмици становищата не са се променили, даже са се втвърдили в някои случаи. Като че ли има желание от много в тази в парламента и в тази комисия да назидават Израел по какъвто и да било начин, дори това да означава накърняване на интереса на нашите европейски а, потребители, които има смисъл да ползват висококачествени а, продукти, медицински, израелски, на добри цени. До там стигнахме. А, не разбирам на този етап да ви, как би могло едно отлагане на нашето съгласие на този допълнителен протокол би накарало хората или правителството на Израел да повярват в реалните намерения на Европейския парламент и на Европейския съюз. Така че от името на нашата група аз призовавам за положително решение, а не след, сега, не след две години, за приемането на протока, протокола към това споразумение и така ще гласува и нашата политическа група по този въпрос. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Вече разискването се насочи в средата на въпроса. Много хора казаха, че това е политически, не технически въпрос. И честно казвам, не разбирам на каква основа би могло това да се превърне в страничен технически въпрос и да бъде отхвърлен на страна. Тук не говорим само за, израз... за Израел и неговата политика. Говорим за международното право и основните човешки права. И ако ние в този парламент решим, че при нашата външна търговия няма да отчитаме човешките права и други такива фактори, няма да поставяме условия, да, това би могло да е решение, но ако решим, че ще поставим някакви условия и включваме тези условия във всички други споразумения, то трябва да сме последователни. Не можем просто да местим летвата според политическата важност или размера на държавата, да речем. Израел е малка държава, но е политически изключително важна по причини, които, с които всички са запознати. И така не трябва да прикриваме истинското политическо съдържание. Според мен трябва да отхвърлим споразумението, заради нарушението на човешките права, което се извършва от Израел. Трябва да сме последователни и спрямо съразмерността на нарушението. Тук говорим за държава, която окупира територия на друга държава. Това означава, а, заедно с а, войната, това е едно от най-големите нарушения на човешките права. Понякога много сериозно а, осъждаме една малка държава за много по-малки нарушения на човешките права и не смятам, че това е съпосочно с нашето решение по случая. Председателят, благодаря госпожа Латфорд. I, uh, I agree with a lot of the... Благодаря, господин председател. Съгласна съм с повечето становища, които бяха изложени срещу препоръката на госпожа Кайсер. И както каза колегата от АЛДЕ, колегата ми от Ауде, всъщност трябва това решение да бъде взето и трябва и да бъде взето и в пленарна а, сесия. Фактически ставаме за смях в парламента за това, че не можем да вземем а, решение. Територията в Израел. Доколкото се запознах с съвсем накратко, прехвърлях току-що на становището на правната служба, явно има различни решения и смятам, че трябва да приемем това споразумение, с изключението, което, разбира се, имаме като задължение към международното право съвсем честно, смятам, че има една игра на отлагане, която играем, ползите на това споразумение за европейските а, компании, пациенти, дружества са ясни. Ситуацията в Близки изток е твърде сложна, за да подбираме, избираме и да назначаваме едни за добри, други за лоши и просто да приемем, че Израел е напълно виновен за провала на мирното споразумение. Да, действително има голяма част от отговорността в Израел, но все пак не можем да кажем, че а, цялата вина е в Израел. Наскоро гласувахме и, и споразумение за Палестина. И аз лично не виждам причина да отлагаме повече. Същото въжи и за доклада от комисията Инта. Мисля, че по този начин голяма част от нас, депутатите, са лишени от правото си на глас. Трябва да се действа максимално бързо към пленарна зала. Това е решение да се гласува. Благодаря, господин Костело от делегацията за връзки с Палестина. Моля, давам ви думата. Госпожа Костело, извинете. Благодаря. Благодаря за възможността да вземе аз участие в този доклад. доклад. Както вече стана ясно, се спори дали въпросът е политически или технически и има на разположение вашата комисия съответните правни становища. Аз съм за схващането, че това е политически въпрос. Миналата седмица се срещнахме с външния министр на палестинската автономна власт. И обменихме мнение относно именно това погазването на човешките права в окупираните палестински земи. Когато казват че това е начин за наказание на Израел, това всъщност не е съвсем така. Това е ясно политическо послание по-скоро. Откакто дойдох преди няколко седмици тук в парламента, гласувахме много становища, свързани именно с, с зачитането на човешки права. За съжаление, това не винаги е свързано с реално действие, а пък Лисабонския договор ни задължава да действаме и да предприемаме реални мерки. Затова предложението за временен предварителен протокол смятам, че е добро решение, докато продължава да съществуват заселнически селища и те да нарастват непрекъснато и непрекъснато, както и да нарастват случаите на потъпкване на човешките права. И бих подкрепила в този смисъл мнението на докладчицата и бих ви подтикнала и вас към подкрепа и към взимане на отговорно политическо решение. Благодаря. Е Благодаря, господин Белдер, след което приключваме разискването. Напълно съм съгласен с това, което каза председателката на делегацията на Палестина. Ние трябва да пристъпим към решение. Съгласен съм с това. И Нашата политическа група подкрепя с цялото си сърце приключването на това досие, защото то тече вече от две години. Всяка следваща дума идва в повече и наистина е срам за този парламент неща, които са ясни като бял ден да се отлагат толкова дълго. Трябва да се представят силни аргументи, но сега вече времето е назряло и слушахме всички. Госпожа Латфорд също каза, че тази тема е много комплексна и не може да се описва в черно-бяла светлина, защото ще бъдем далеч от истината и е, смятам, че ние трябва да подкрепим изцяло ЦА и възможно най-бързо трябва да се разгледа в компетентните комисии, след което на пленарно заседание. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Като председател аз няма да вземам думата. Съвсем накратко ще поставя един технически въпрос, за да мога да разбера по-добре намерението на госпожа Кайзер. Вие всъщност искате да постигнете замразяване. Замразяването свързано ли е с определени условия, да или не? Става ли дума тук за две години? Тези две години обвързваш срок ли са? И можете ли да кажете нещо в тази връзка? Благодаря. На това място искам да задам и въпроса дали Тук има представител на комисията, който да желая да вземе думата. Господин Делопиен, искате ли да вземете отношение сега? Ще бъда съвсем накратко съвсем накратко ще се изкажа. Ние в нашата дирекция участвахме в изработването на текста. Имаме одобрението на правната служба на парламента, всъщност и на трите правни служби, на съвета, на комисията, на Европейския парламент, два аспекта, които според мен са важни. От една страна преговорите. Потвърдено е, че са проведени преговори в съответствие с международното и европейско право, така че въпросът за на отваряне и изменение е чисто хипотетичен. Това не е от наш интерес. Направили сме цялостен анализ, който също беше представен тук. Втория момент е свързан с осъществяването, прилагането. Правната служба потвърди, че всички въпроси могат да се разрешат на ниво осъществяване. Има възможности, има механизми, които могат да се използват от това споразумение и така в резюме няма правни оставащи въпроси от наша гледна точка, може да бъде одобрено от правна гледна точка а, според нас. Председателя, добре, мога да дам думата сега на докладчика за 5 минути. Моля, госпожо Декайзер. Благодаря. Не знам дали ще мога да отговоря на всички повдигнати въпроси, но надявам се, че поне ще внеса известна яснота. Първо, дали става дума да наказваме Израел или не? Не, не, в никакъв случай. Това не е санкция. Това е просто изразна позиция спрямо бързо развиващи се де-факто събития. Може би не де-юре, но де-факто събитията се променят и съответно трябва да има нов подход към тях. В новата съседска политика Идеята е да се ревизират нашите договори за взаимоотношения с дадени държави и да ги пригодим към ситуацията и към това, което искаме да постигнем от съответните държави. От държавата Израел не може да искаме мир, защото мирът не зависи само от Израел. Но това, което можем да направим е да изискаме подновяване на, мир, на преговорите за мир. Някои израелски правителства са по-склонни към това, други са по-склонни към умножаване на заселническите селища. И това зависи от, от Израел. Бедуинският проблем също зависи от държавата Израел. Не бива да наказваме Израел, защото няма мир в Близкия изток, съгласна съм, но че можем да изискаме действия от държавата Израел по посока на зачитане на човешките права, това можем да го изискаме. И няма да споделя противното мнение. За това сме създали тази нова съседска политика. Си, някои, някои Песимисти казва, че Израел няма да промени нищо в политиката си. Ако това наистина е тогава, тогава нещата стават тревожни. За други държави не сме толкова толерантни. Аз не искам нищо повече от подновяване на преговорите за мир. Разбира се, че би било скандално да не се произнесем рязко и отчетливо по въпроса за зачитането на човешките е, права от държавата и Израел. И, както вече чухме от НП, те ще гласуват за споразумението, но аз знам, че ще има изменения против. Ще сумираме, ще теглим калема и ще видим кое ще натежи повече. По въпроса сега за това дали въпросът е технически и правен. Бих искала да подчертая следното. Прочетох няколко пъти даже правното становище. Разбира се, че ще можем да продължаваме да сме в делови отношения с държавата и Израел. Европейският съюз ще продължи да си прави каквото е правил до момента. Сега, Какви са реалните резултати? Реалните резултати са нула. За момента не сме постигнали никакъв оперативен резултат. И за това, ако не стигнем до компромисно становище то тогава аз ще предложа в проекто становището си нещо по-технично, нещо по-техническо, а именно предварителен временен протокол. Ако решим, че трябва да има подписване на споразумението, така ще направим. Това, което аз предлагам е, че ако нещата не се променят, да имаме възможността, да имаме отворената вратичка на временния протокол. 91-во правило от правилника на Европейския парламент казва, че тези временни становища служат за изработване на препоръки за това дали да се видоизмени, отмени или пренапише съответния съществуващ акт. Така че просто ще си дадем малко повече време да решим какво да правим, да приемаме, да видоизменяме или да отказваме. Моето предложение би било още от самото начало да тръгнем на, прегова, на договаряне на целият документ, но да включим следната информация, следното изречение. Не става дума за приемане на протокола, става дума за изработване на становище, където ясно да признаем, че към днешна дата нямаме начин да спрем вноса на израелски продукти и че Европейската комисия няма как да ни помогне в този смисъл. Признаването или непризнаването на заселническите селища е едно, а включването му в протокол – съответно трябва да мине през правната служба и да бъде проучено от Инта, а не от нас, от АФЕТ. Това е моето предложение, което ни дава възможност да направим само технически компромис, без да сме принудени да правим политически такъв. Това са моите изводи. По, извинете, господин председател, дали може ми повторите отново въпроса си? Въпросът ми е, казва председателя, искате да от... Вашето искане за отлагане е свързано с две годишен период или не? И този две период е твърд или може да го промените в зависимост от обстоятелствата. Да, благодаря, господин председател. Аз не съм предлагала нито замразяване, нито две годишно отлагане. Това не са мои предложения, това са предложения на Инта. Аз обявявам, че ще има изменения и че ще има предложение за свиване на платната, ако мога така го нарека, с временен протокол който временен протокол може да предлага предложение за видоизменение на конкретни елементи, а не на целият текст. Не предлагам нещата да се замразят. Предлагам просто да се дръпне малко, защото в момента нещата са много бурни. Не предлагам нито замразяване, нито налагам условия. Просто казвам, че един временен протокол не би замразил нищо, а би ни дал възможност, би ни отворил вратичка за модификация, докато реши Инта какво да прави. Благодаря. Термине per la presentazione degli emendamenti, ve lo ricordo, 29... Добре, искам само да припомня 29 март, 12 часа на обяд, тогава изтича срокът за внасене на изменения. Сега преминаваме към точка 4 от днешния дневен ред, използване на резервационни данни на пътниците. Авторът, авторката на това становище е баронеса Сара Латфорд. Искам само да припомня това. Много моля присъстващите, ако не се интересуват от това разискване, да напуснат залата спокойно, без да шумят. Така, е, нека да продължа. Докладчикът се концентрира върху онези изменения, които засягат области на преки правомощия на нашата комисия. И тук всъщност става дума за това работата на комисията да не бъде повтарена, т.е. да не се допуска дублиране. Сега искам съвсем накратко да ви помоля за вашето внимание и още веднъж моля, не шумете в залата. Днес ще проведем разискване и по този повод давам думата на госпожа Латфорд. Моля. Sorry, sorry. Thought it was on. Um, say, chairman... Както правилно отбелязвате, господин председател, задачата на нашата комисия е да разгледа външното въздействие на предложената директива за европейска схема за резервационни данни. Тоест, тук не става въпрос за споразумението с Съединените щати, по което гласувахме в комисията Ливе тази сутрин. И така ще разгледам кои са външните аспекти, които трябва да почетаем. Разбира се, контекстът е, че в много резолюции и тук може да се върнем дори 10 години назад, Европейският парламент подчертава необходимостта всички резервационни данни да бъдат разположени в контекста на защитата на личните данни и правата на гражданите. И така, ние сме се опитали да направим така, че резервационните данни да се използват единствено само от правоохранителните а, и правозащитни органи при случаи на трансгранични разследвания и престъпления. Също така, споразуменията с трети страни трябва да са, са посочени с нашите разпоредби тук. Би било чудесно, ако можем да се радваме малко повече тишина в момента. И така, основната работа по директивата се извършва в комисията Либе, където моят гражданин, сънародник е докладчик. Господин Кърхоп. И една от задачите е да има добри а, хармонични взаимоотношения между Европейския съюз и а, въздушните превозвачи на трети страни. В изменение едно и ще разгледам най-общо измененията по ред. Едно съм казала, че трябва накрая на този преходен период – след като въздушните превозвачи се очаква да прехвърлят данните по метода PUSH на Европейския съюз. Ако има технически проблеми, те трябва да бъдат разгледани от комисията и да се опитаме да избегнем индивидуални инициативи и отделни санкции на ниво държави членки. Тоест, подход на ниво общност към а, въздушни предвозвачи от трети страни. Тъй като ако имаме технически проблеми, не искаме различни отговори, различни сигнали от различни държави членки. В изменение 2 правя заявлението, че правил, правата на пътниците трябва да бъдат спазвани както по отношение на европейските граждани, така и гражданите на трети страни. Това е един от принципите на нашето законодателство. Не, не спазваме човешките права на основата на гражданство. В изменение 3 казвам, че не съм съгласна с включването на вътрешни полети от самото начало. Вътрешни за Европейския съюз полети. Разбира се, основните компоненти на този въпрос ще бъдат разгледани в комисията Либе, но моята концентрация е върху взаимоотношенията с трети страни, техните въздушни превозвачи и данните от тях. Смятам, че трябва да разработим разумни разпоредби, от самото начало и включването на тези вътрешни полети от самото начало може да доведе до свръхнатоварване и неефективно прилагане на схемата за резервационни данни на пътници. И така, моята мова към комисията е да а, направим така, че да се научим първо да ходим, преди да се опитваме да тичаме. Да разгледаме първо а, полетите към трети страни, а въпроса с вътрешните полети да бъде включен на по-късен етап. В изменение 4, 5, 6, 7 и 8 подчертавам, че международните споразумения трябва да включват гаранции, които са в съответствие с тази директива. Това са стандартите, които сме се опитали да включим в резервационните данни на пътници, споразуменията за тях. До момента, разбира се, че аз сама си а, противоречих, като гласувах а, тази сутрин в а, Либе, което а, обаче се дължи на това, че няма по-добра альтернатива. Наистина тези споразумения не трябва да са същите като а, европейското законодателство, но трябва да са в същата посока. Трябва да бъдат а, съвместими. В следващите изменения става въпрос за данните, по които докладва комисията, директ, а, метода PUSH за предаване на данни от а, превозвачите, също така прехвърлянето на данни към трети страни, тъй като ние иска да, искаме да видим колко често тези трети страни прехвърлят данни. Това са моментите, които, на които исках да се спра и с удоволствие, разбира се, ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Господин Фаял, за две минути. Захвалила колега. Пожа Фаял, не извинете, поправя се ораторът. Искам да подкрепя колегата Сара. Аз подкрепям повечето от нейните становища в комисията Либе. Ние много често говорим за тези въпроси и смятам, че казаното по тази директива, наистина тя е с цел борба срещу тероризма. Имаме система за координация, но има много съмнения. Трябват ли ни анализи на данни? Трябват ли ни данни като банкови данни, такива от паспорти, имена, номера на полети? Мисля, че трябва да сме наистина решими в борбата срещу тероризма, но също така трябва да осигурим защита на личните данни тези лични данни трябва да се защитават, за да не се нарушава правото на лично пространство и на поверителност. Тоест, трябва ни един пропорционален, съразмерен подход, който отчита и двете страни. Тези данни трябва да се използват единствено и само за борба срещу тероризма, а не за сериозни нарушения. Това беше един от основните проблеми в случаите, при споразумението с Съединените щати, което беше подкрепено днес. Що се отнася до разходите? Бих добавила, че има много сериозни съмнения по отношение на разходите. Без значение дали данните ще се а, преработват само по отношение на външните полети. При полетите, външните или към трети страни, разходите ще бъдат много високи за малките страни. Трябва ни централизирана система, според мен, а комисията не говори по този въпрос. И още нещо, искам да привлека вниманието ви към последното из... изследване на Съюза за фундаменталните човешки права. Там се критикува тази директива, продължението за директивата поискахме становището на нашите колеги, но те са разединени господин Ромеро Лопес. Две минути максимум. Благодаря, господин председател. Този регистър бе изработен по инициатива и по подобие на това, което днес гласувахме в Либе с, с Средните щати. Това обаче е против Лисабонския договор и конституциите на държавите членки. Предвидено е да служи на борбата срещу престъпността, но Европейския надзорен орган за опазване на личните данни, както и бившата директива за опазване на личните данни и нейният тогавашен докладчик са на изключително резервирано мнение за момента, защото според това, според този регистр, всички граждани са потенциални заподозрени. Така, аз не разбирам от право, но споделям мнението, че е по-добре един престъпник да е на свобода, отколкото едно невинно лице да е в затвора. Вече имаме случаи на прилагане на такъв подход в вътрешна политическа схема, както е случая с Франция. И това винаги се свързва с конкретен период. А ако има такъв конкретен период и конкретна специфична ситуация, то тогава това би било аргументирано. Но иначе не би било оправдано. Въпросът за спестяванията и за това дали е разходно ефективно, няма защо да го обсъждаме ние тук. Разбира се, че ако е необходимо, държавите членки ще финансират. Започнахме с тероризма, нека да си останем с борбата срещу тероризма, а да не сложим край и да не обезглавим собствената си правова държава. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Италианците не биха цитирали толкова лесно това. Следващият оратор. Микрофон. Моля в микрофон. Here's another one. Here's the next one. The, uh, the uh, thrust of these... Uh... Посоката на тези изменения може съвсем лесно да бъде обобщена в решимостта на Европейския съюз да се бори срещу тероризма и да защитава човешките права. Също така може да се каже, че прехвърлянето на резервационни данни на пътници трябва да се ограничи единствено и само до случаи, където това е решаващо за разрешаването на много сериозни а, престъпления. Искам да го свържа това с Европейската заповед за задържане. Тук нямаме гаранции при Европейската заповед за арест, имаме екстрадиция без задаване на въпроси, където хората, включително британски граждани, се връщат в бивши затвори на КГБ при много сериозни, много трудни системи. Има много а, съображения, свързани с прехвърлянето на резервационни данни на пътници, а няма нищо а, подобно при прехвърлянето на хора. Ето защо имаме следването. В света на баронеса Лутфорд и а, света на британските либерални демократи няма гаранции а, за Европейската заповед за арест, а в същото време има едно а, доволство от това, че има ограничения за прехвърляне на данни. И така, кое е по-важно за вас, хората или данните? Стига нещо да има европейски етикет, а, като че ли можем да вървим и напред и нагоре, тъй като има европейски етикет и мисля, че това е което вие може да кажете за човешките, за гражданските свободи. About... Да, господин Рак. Аз имам своите бележки. Се надявам, че парламентът или ще го промени в дълбочина, или ще го отхвърли. Колегите вече изразиха опасения относно легалността на подобен инструмент. Това, което искам да кажа аз тук е, че не бива да сме крайни в мерките в борбата срещу тероризма. Ако се подадем на американската параноя, да се борим с цената на каквото и да било, казва, председателят се намесва и казва, това пред, изглежда повече на дискотека и с тези музики, където се чуват отдяло и отясно, а не прилича на парламент. Нека да затворим вратата, ако не можем да пазим тишина или пък да млъкнем ние и да слушаме музика. Ако искате, може и да танцуват. Ако обичате, все пак затворете вратата на залата. Смятам, че няма да е зле. Прего. Оля? Да, продължавам си, значи, мисълта че се притеснява малко от факта, че започваме и ние да превръщаме борбата срещу тероризма като американците в цел сама по себе си. Въпросният регистр на пътническите данни за сега не е доказал колко е оперативен. Европейските правителства, европейските агенции, европейските надзорни органи още от самото начало, от атентатите на 11 септември започнаха да реагират, започнаха да реагират с военни и разузнавателни механизми, но не използваха е, регистри данни. Абсолютно е ясно, че нито един терорист, нито един мафиот не е бил хванат, защото е попълнил някъде митническа декларация. Всички данни, които са събрани за, за подозрени лица, идват от друго място. Така че няма защо да затягаме мерките и това да се отразява на свободата ни. Благодаря. Колега Унгуреан. Благодаря, казва председателят колегата Унгуряно. Колега... Минута и половина. Време за изказване, след което ще дам Благодаря. за отговор. Искам да кажа нещо по повод на изменение номер 5. 5, където държавите членки имат възможност да предоставят възможност да управляват данни трети държави, да боравят с тези данни. Това има своите ограничения, защото в такъв случай тези данни няма да бъдат прехвърлени само към Средните щати и Австралия, както мислихме до сега. Трябва да има правила, които да позволяват съвместното ползване на такива данни във всеки конкретен случай, а не принципно. Разбира се, че данните трябва да бъдат достояние и на трети държави. Това ще ни помогне да ги опазваме по-добре разбира се, и с изричното съгласие на държавата по происход на въпросните данни. Благодаря. E Благодаря колегата Луначък за минута и половина. От името на моята група искам да кажа от самото начало, че подобно на господина Лакинас и нашата а, а, група има много сериозни трудности да приеме необходимостта а, на пропорционалността, която се залага за събиране на тези данни. Това, което госпожа Лутфорд предлага като изменения, много малко от тях можем да приемем. Да речем това, че защитата на данни не трябва да въжи само за граждани на Европейския съюз, но и на трети страни. С това сме съгласни, разбира се. но като цяло това предложение буди съмнение в нашата политическа група, че са необходими всички тези данни за намирането, за локализирането на терористите. Особено при третите страни. Дори тези трети страни да имаме с тях споразумения, Австралия, Австралия, Канада и така нататък. Какво става с а, другите страни? Кой контролира, че те а, с, наблюдават всички тези а, правила. За нас защитата на а, личните данни, защитата на човешките права е поне толкова важен въпрос, колкото борбата с а, тероризма. Наистина може да има а, използване на тези методи и а, използване на тези данни за раз, информация на опозицията, да речем, на някои туристични режими. Така че много съмнения от страна на нашата политическа група по отношение на резервационните данни. Ще продължим да говорим с вас по повод на измененията, но като цяло на този етап не можем да подкрепим изцяло. Благодаря, казва председателят. Искам да напомня, че срокът за внасяне на изменения е 29 март на обяд. Сега преминаваме към Следващата точка от дневния ред. Scusa. La prego di contenere la sua replica in tempi. Съжалявам много. Не дадох възможност за отговор, но много ме моля, е, имайте предвид, че имаме посетители, имаме гости, които чакат от 20 минути. Е, искам обаче да кажа, че е, толкова много време не отне моята точка. Наистина, точката Точката от дневния ред, за която аз говоря, все пак не отне много време. Искам да стане ясно. Не се противопоставям на този въпрос като становище от Комисията за външни работи в Либе се обсъжда темата и смятам обсъденото там да бъде в същността на становището от а, нашата комисия. Наясно съм с, с, с приоритетите, свързани с резервационните данни на а, пътниците, с а, профилирането. А, изготвих доклад преди 3 години за парламента. За съжаление, той нямаше последващи действия. Аз също а, съм много силно за а, пропорционалността на прехвърлените данни. На а, господин Дартмут бих казала, че не тук е мястото да дебатираме по принципите на либералните демократи и така нататък. Може би би го насочила към някои интернет страници, които той може да прочете, да се запознате, е, да се запознае и да разбере точно какви са обстоятелствата е, за Европейската заповед за арест и други такива а, е, интересни а, информации за него. Другия въпрос а, за събирането на данни, а, разходите, наистина важен въпрос – съвсем справо. Въздушните превозвачи имат загриженост в това отношение. Това ще бъде тема на а, обсъжданията в Либе. Госпожа Лопес подчерта наистина въпроса за обосновката за събирането на редакционни данни на пътници. Тя и аз а, доста а, сериозно сме а, се борили за не а, използването на термина, понятието не неизвестен за подозрян. А, ние наистина смятаме, че няма как някой да е неизвестен и да е заподозрян. Или лицето е заподозряно, или не И така, аз гласувах за споразумението с Съединените щати тази сутрин, защото смятам, че има различни тълкования на а, разпоредбата за предназначение, и аз миналата седмица повдигнах въпроса в Вашингтон и наистина прегледа и мониторинга на това споразумение ще бъде изключително а, важен, тъй като смятам, че Европейския съюз и Съединените щати не са на една и съща страница, така да се каже, при тълкованието на това споразумение. Следващия въпрос. Не смятам, че трябва да имаме споразумение с третите страни. Другия вариант е тези страни, тези а, държави да са страни по международни конвенции. Но ако, разбира се, има въпроси, на които не успях да отговоря, с удоволствие ще обсъдим и след това. Грация. Благодаря. Тогава нека да преминем към следващата тема обмен на мнения за инструментите за външно финансиране. Искам да поздравя най-сърдечно сред нас нашите гости. Съжалявам много, че започваме малко по-късно. Искам да кажа добре дошли на госпожа Мария Маринаки, изпълнителен директор глобални и многостранни въпроси в СВД, господин Стефано Санино, генерален директор Генерална дирекция Разширяване, господин Клаус Рудишхауер, директор на дирекция Б Качество и въздействие, е, от генерална дирекция Девко и е, след това Тунклай Марге, директор на служба за инструментите в областта на външната политика към Европейската комисия. Това е първият обмен на мнения по новия пакет за външните инструментите за външно финансиране. 7 декември 2011 година беше прият този пакет. Темата е изключително важна – защото при инструментите за външно финансиране става дума за това да бъдат постигнати целите на външната политика в Европейския съюз в рамката 2014-2020. Става дума за един цялостен пакет, в който от своя страна основните теми са ефективност, прозрачност и кохерентност. Първо искам да дам думата на представителя на службата за външни отношения, за да поясни как ще изглеждат новите инструменти за финансиране и какви разлики съществуват с сега действащите финансови инструменти. Много ви моля, засегнете някои хоризонтални аспекти, т.е. доколко се гарантира парламентарен контрол при предложенията защото тези е, инструменти в сферата на външната политика преследват много стратегически цели. Втори въпрос е, – доколко предложението на комисията предвижда насърчаване на демокрацията, правовата държава и правата на човека. Трето, е, кои са споразуменията за сътрудничество, в които ще се прилагат тези инструменти от СВД. Четвърто, как ще изглежда координацията между Европейския съюз и държавите членки членки и координацията между международните организации и международните донори. След това <clears throat> какъв вид партньорство се предвижда в този случай? Става дума за подкрепа на Европейския съюз при осъществяване на политика в рамките на всички тези програми и накрая доколко може да бъде включено гражданското общество и въобще е, хората от гражданския сектор при изпълнението на тези програми и как ще бъде оценен напредъкът. Е, това са въпросите, които ще обсъдим като цяло. Сега ще дам думата първо на докладчика, респективно всеки докладчик ще получи, всеки оратор, извинете, ще получи думата за 3 минути. Господин Кукър, Брантнер и Мауро. Първо господин Вигенин от групата на социалистите. Става дума за инструменти за предприсъединителната помощ. Моля. Uh, Благодаря. Ще бъда кратък, защото виждам, че времето напредна. Няколко бележки. няколко бележки по предприсъединителния инструмент. Обикновено ние приветстваме факта, че се разполага с ефикасни инструменти във все по-голяма степен, които обслужват политиките и дават възможност за прехвърляне на средства от една сфера в друга – не забравяме, разбира се, и факта, че държавите членки ще имат достъп до управлението на тези средства и на тяхното разпределение, независимо от това в каква степен на напредналост се намират техните предприсъединителни преговори. Искам обаче да повдигна няколко въпроса. В момента започваме обсъждането, подготвяме изслушване, но още от самото начало може би не е зле да изясним нещата, така ще улесним последващата си работа. Най-напред. Известно е, че предложението на комисията предвижда да се обърне внимание на политическите критерии. Западните Балкани по-конкретно, те имат специфични потребности специфични потребности, свързани с върховенството на закона, организираната престъпност, съдебната система, зачитането на, на човешките права и прочие и прочие. Това са характерни за конкретни държави членки особености, но разбира се са и с всеобщ характер. Тези въпроси съставляват основният стожер на целият интеграционен процес – и от тази именно гледна точка искам да попитам как различните политики могат да отразят критериите, специфичните критерии за Западните Балкани. Освен това, различните области на създаване на политика са обект на различни видове законодателство. Какво обаче значи това? Само в някои случаи може да се работи в само някоя, в областта на само някоя определена политика или това означава, че всички инструменти ще са валидни за всички сфери въпреки че ударението ще пада на едни, а не на други, в зависимост от конкретиката на конкретната държава. Това пожелание на комисията. Друго нещо, което следва да обсъдим и сега приключвам, е дали всички инструменти ще бъдат с общ характер, а пред присъединителните ще са специфични и в един и в другия случай. Какво ще бъде участието на парламента? Дали той ще участва в общата рамка, в, междуна, в многогодишната рамка, в създаването на стратегичния, стратегическия подход или ще работи на парче? Въпрос по въпрос. Благодаря. Колега Кукан. Благодаря, колегата Кукан. След това госпожа Бранднер. Благодаря, господин председател. Два, две общи бележки ще направя и след това искам да задам на някои въпроси на нашите гости. Във връзка с ИНАИ, Европейския инструмент за политика по добросъседство. Наистина всички тези моменти са изключително важни за изграждането на партньорства в а, наше съседство. Върховенството на закона, партньорството и така нататък. Нужен ни е инструмент, който отговаря на развитието в а, нашите съседни а, държави. Да свържем помощта с амбициите за реформа в тези държави. Така че смятам, че нивата на европейска подкрепа трябва да бъдат адаптирани към а, промените и а, нивото на развитие в съответните държави. Въпросите ми. Прилагането на принципа повече за повече. Как вижда комисията приложението на този принцип на практика? Можете ли да поясните малко повече нещо за вашето разви... разбиране за индикаторите и мониторинга? Какви стимули могат да бъдат използвани? Какви други форми на подкрепа, когато говорим за подхода повече за повече? На второ място, сравними показатели за прогрес или бенчмаркс. Може ли малко повече да чуем за тези сравними показатели в съседните държави? И при гъвкавото използване на средствата в тези области. Какво смятате за прехвърлянето на средства в случай, че държавите не постигат индикаторите, свързани с върховенството на закон, демокрацията и така нататък. Какво също смятате за гражданските организации в тази област? Ние подкрепяме а, използването на предварителни условия и условности за използването на средствата, както от положителна, така и от негативна гледна точка. Как виждате заздравяването и усилването на тези негативни условности. До момента, въпреки кризисните ситуации, не се е използвал този механизъм в политиката по добро съседство. И на последно място, каква роля за Европейския парламент е предвидена при планирането на политическите приоритети? Благодаря много, господин председател. Благодаря. Госпожа Бранднер за две минути. Yes, sorry, Извинявам се, не ми работеше микрофона, затова се наложи да се реместия. Благодаря, господин председател. Бързичко искам да поставя три въпроса. Структура и участие на парламента във всичките тези инструменти. Наистина, члена в, прав... в правилника не е съответно пригоден. Затова 65% от бюджета за кризисни реакции е предвидено да се изхарчи за управление точно на такива кризисни ситуации. Това е предложението на комисията, пък аз бих предложила това да стане 70%. Това за член 4 и 5. Съответно, моите предложения за това биха били 5 и 10%. По въпроса за обхвата има много, много е, области, които не се споменават изрично, но аз ще спомена само някои от тях, защото според мен е важно да се направи връзката между зачитането на човешките права и борбата срещу организираната престъпност. Те си взаимодействат, съответно и ние трябва да им противодействаме по съвместен начин трябва по-ясно да се определи тяхното съдържание, за да се знае точно в какви случаи бихме могли да използваме средства за борба с природните стихии и природните бедствия. Това е, е другото ми предложение. Трябва да се направи уточнение за това в какви случаи се използват съответните финансови инструменти. Има други финансови инструменти, разбира се, но ние като парламент дали можем да обхванем контрола върху всички тях. За това бих предложила използването на делегирани актове за техният дългосрочен контрол, когато разбира се не става дума за бърза краткосрочна реакция. Благодаря. Мауро, per инструмента ли партенариято, три минути. Благодаря. Господин Мауро, за инструмента за партньорство. Благодаря, господин председател. Ще задам три въпроса, накратко, които са насочени към нашите гости с цел да бъдат прецизирани нещата, за това задавам въпросите. Сега искам да попитам дали бихте се спряли на това, което беше казано миналата седмица. Имаше обмен на мнения с Комисията по външни работи. Баронеса Ашфорд посочи, че е, става дума за ясен политически инструмент при инструмента за партньорство и че той играе централна роля, когато е, трябва да се защитават стратегическите интереси на Европейския съюз. Според вас, кои са елементите от инструмента за партньорство, които трябва да бъдат още повече укрепени, за да може тази централна роля на този инструмент е, да бъде изведена още по-напреден план по отношение на външните отношения на Европейския съюз. Е, втория въпрос е към господин Рудиш Хаузен. Инструментът за партньорство се отнася за онези страни, които поддържат външни отношения с Европейския съюз и този инструмент има глобална сексуална насоченост. При какви условия се очертава тази приоритетна роля на този инструмент в сравнение с инструментите за развитие, мислейки примерно за латиноамериканските страни. И е, накрая един въпрос към е, госпожа Маринаки. Как е, вие оценявате инструментите за партньорство? Доколко тези инструменти трябва да могат да се прилагат бързо, т.е. пригодни ли са да се прилагат бързо в държа... трети страни и в какви ситуации е, става това и разбира се в каква времева рамка, за да могат да действат бързо и ефективно. Председателят благодаря на господин Марио Мауро. Инструментът за демократизиране и е, човешки права, е, тъй като колегата Расендорф не присъства, аз от негово име мога да задам въпросите. Има ли делегирани правни актове, които са част от това предложение и как това се отнася към последната помирителна процедура, доколко второ, доколко трябва да бъде гъвкав един такъв инструмент как външната, службата за външна дейност желае да прилага този инструмент като гъвкав инструмент, примерно във връзка с инструмента за стабилност и последно инструмента за човешки права и демократизация. Той е концентриран основно върху правата на човека. Не се ли взема предвид да се разшири малко този мандат за демократизация? Това бяха въпросите които аз задавам от името на господин Ламсторф. И сега всеки от ораторите моля 5 до 6 минути да ограничи изказването си. Мария Маринаки, изпълнителен директор, нека тя да започне. Моля. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност за мен и моите колеги да ви гостуваме днес и да направим един диалог, един обмен на мнения, който ще предвижи напред това усилие, а именно многогодишната финансова рамка и инструментите в нея, които се надяваме да предоставят достатъчно финансова подкрепа за много проекти през следващите 7 години. От наша гледна точка, ние смятаме, че е изключително важно да приемем и да чуем мненията, становищата от страна на Европейския парламент и за нас. Всички коментари и бележки, които ще бъдат направени днес, бяха направени днес и ще бъдат направени в бъдеще, са изключително важни. Що се отнася до конкретните инструменти, ще прехвърля после думата на моите колеги, които ще дадат съответната информация. От нас е гледна точка. Европейската Е, инструмента за предприсъединяване и а, е, за добросъдска политика са изключително важни. Смятаме, че пакета, който сме подготвили, отразява приоритетите за следващата многогодишна финансова рамка, така както бяха представени в а, е, съобщението, съвместното на комисията и на висшия представител а, за а, Европа и смятаме, че те действително отразяват политическата реалност. В инструментите а, има един нов елемент, който го нямаше преди в а, предишните 7 години в инструментите. Това е инструмента за партньорство. Това е наистина един нов елемент и разбираме, че а, госпожа Кати Аштън е била тук във вашата комисия преди, комисия преди няколко дни а, и тя е подчертала добавената стойност на средство, което служи на стратегическите цели на Европейския съюз целенасочено нашите най- важни и насочени принципи за преодоляване на бедността във всички държави по света. В този смисъл инструмента за партньорство, който ще зависи в голяма степен от вашата умела насока за неговото развитие, в него ще има елементи, които включват нови области на взаимодействие, където ние а, смятаме, че, трябва, че има някакви липси, които трябва да бъдат преодолени и покрити. все пак този цялостен пакет е доста скромен и ние смятаме, че въпреки това той ще даде необходимата платформа за политически инициативи, така че да можем да разпространяваме нашето стратегическо планиране, нашите стратегически политики в заедно с ключовите а, страни в Европейския съюз, тъй като преди а, нямаше възможност за това, липсваха съответните инструменти. И така ние смятаме, че тук има една съпътстваща роля, която ще се впише много добре с другите инструменти и всички ние ще се възползваме от а, тази, този нов елемент. По въпроса за инструмента за разпространението на демокрацията и човешките права. Това е, беше успешен експеримент. Смятаме, че не трябва да се поправя нещо, което работи толкова ефективно и единствено трябва да изменим моменти, които според всички търпят промяна, защото иначе ще вървим а, против целите си, а именно да разпространяваме нашите ключови ценности и европейската политика, свързана с човешките права. Много сме доволни, че а, правителствата действително поемат точно ролята, която заслужават. Ние наистина имаме много полуки, които сме извлекли и това е една област, която ще бъде отразена при а, разгръщането на диалозите по а, демократичните процеси, човешките права. И също така смятаме, че елементите за принос на вътрешно ниво за осъществяване на демокрация и защита на човешките права са още един елемент, който ще приемем. От моя гледна точка, по формалната официална политика е политиката, която обхваща всички елементи където е необходимо да се припознаят усилията на държавите, без значение дали тези усилия са а, били успешни или не. Можем да допринесем повече, като се включим по-целенасочено, като увеличим близкото си сътрудничество. Не искам да отнемам повече от времето. Като първоначален коментар. За това ще прехвърля сега на колегите и след това с удоволствие ще отговоря и на допълнителни въпроси. Благодаря за направеното изказване, господин Санино. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря най-сърдачно на колегите за направените коментари и най-вече за това, че бяха засегнати някои новаторски аспекти когато ставаше дума за предприсъединителната помощ. Сега по въпросите на господин Вигенин ставаше дума за критериите и основните моменти, сферата на правовата държава най-вече, на първо место правовата държава, това е всъщност е един от основните аспекти на този инструмент. Знаете, че тук имаме предвид основно глави 23 и 24 за свобода, мир, е, сигурност и основни права. Това са всъщност е, изключително важни сфери, в които ние трябва да установим контакти с държавите преди да пристъпим към преговори по същество. Това е всъщност и основната цел. В този контекст, естествено, става дума за институционалната рамка за страните на Западните Балкани – обаче при ИПП-1 има някои недостатъци. Имам предвид първия регламент и тези недостатъци са свързани с помощите, които се предоставят за изграждане на институции, и също така структурни мерки, но всичко това не е достатъчно в контекста на правовата държава. Този път обаче искаме да се погрижим. Основната точка в нашата дейност, основният момент да бъде правовата държава и смятаме, че това трябва да се подпомага след това. Правенето на политика е свързано с преодоляване, както почета господин Вигенин, на преодоляване на различията между различните компоненти в отделните инструменти. Целта е те да бъдат по-гъвкави, разбира се, и нашата цел е да направим така, щото Различията се взимат под внимание и се търсят специфични решения в зависимост от необходимостите и конкретиката на всяка държава. Това ще ни позволява да включим в критериите и степента на напредналост на преговорите. Така, конкретиката, спецификата ще са водещото начало. Така се придвижваме бавно, но сигурно напред и използваме и тези фондове, които бяха спрени по една или друга причина от съответната генерална дирекция. В Западните Балкани се прилага този подход на микса. Разбира се, всички сме съгласни, че държава, която сега започва преговорния си процес, има е, потребности съвсем различни от тези на държава, която започва аналитичния преглед, например, на законодателството си. По въпроса за надзорната роля и изобщо за ролята на Европейският парламент, това вълнува всички ни и трябва да бъде възприемано в общия контекст на провежданите от комисията преговори. По въпроса за предприсъединителния инструмент – в Европейският парламент ще получим ще получите всъщност началния вариант на доклада в, момент, в момента, в който той се изработи и изпрати и на съответната втора страна. Освен законовата рамка, ние сме готови и на е, редовни срещи за сверяване на часовника. Това ще позволи на Европейския парламент да следи отблизо процеса на решенията, които взимаме. Това, както казах, трябва да се контекстуализира по-широко, а да не се свързва с една или друга конкретна фаза. Благодаря. Anche per il rispetto dei tempi e благодаря. Благодаря за това, че спазихте и регламента за изказване. Сега давам думата на господин Руди Хаузър. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността за това обсъждане. Позволете ми да характеризирам пакета в четири изречения, защото наистина по този начин ще отговоря на много от въпросите, които бяха зададени. Важно е да се разбере логиката, принципите на този пакет. На първо място, това наистина е пакет. Той е подготвен от всички служби на комисията, плюс службата за външна дейност, заедно. Това означава, че инструментите много а, старателно са настроени един спрямо друг, за да няма препокриване и да има споделяне на товара по въпросите, които касаят различни инструменти. Ще се върна на този въпрос. А, важно е също да се каже, че има а, нов момент на упростяване, а именно общите правила и процедури за осъществяването и това ще е важно, що се отнася до някои от въпросите, които зададаха членовете на вашата комисия. Следващия момент е, че този пакет отразява Лисабонския договор. Архитектурата не е променена, защото всеки инструмент отговаря а, на съответната област от политиката от Лисабонския договор. Това е важно за пакета. Измененията, които сме въвели, са вътре, вътре в а, самите инструменти. Архитектурата остава същата, освен, разбира се, инструмента за партньорство. Имаме упростяване и увеличаване на ефективността и въздействието на тези инструменти, както казаха и колегите. Още един важен момент е свързан с това, че тази област, позиция 4 и свързаното с този пакет е една от малките области, където се предлага съществено а, съществена промяна в финансирането, което е много важно да бъде разбрано. Още няколко момента а, по въпросите. Господин Кокан попита, зададе въпрос. Смятам, че е важно да разглеждаме обаче всичко като пакет, като, тъй като неговия въпрос за а, политиката за добросъседство се отнася и за всички и други а, инструменти. Същите са принципите, повече за повече и така нататък. Ние сме разглеждали а, един подход към всички инструменти, за да имаме по-добра последователност в нашите външни дейни, дейности. Много често ние въвеждаме няколко инструмента по едно и също време, което разбира се е обосновано. Важно е да кажем по конкретния въпрос, свързан с гъвкавостта, тя е вложена като възможност във всеки един инструмент и може да бъде осъществена, като например не се а, разпределят всички средства от самото начало, остават резерви, които могат да се използват при нови или променящи се обстоятелства. Това е в резултат на полките, които сме а, извлекли до момента. Тази възможност я имаше само в Европейския фонд за развитие, а в момента сме я превели в действие и в другите инструменти. Следващия конкретен въпрос, който ще засегна. Не е идеята инструмента за партньорство да замени инструмента за развитие, особено що се отнася до Латинска Америка. Ние предлагаме един нов начин за взаимодействие за някои държави в Латинска Америка, но разбира се, остава стария инструмент, който ще продължи да действа. В пар... инструмента за партньорство имаме дейности, които не са а, помощ за развитие. И така ние разширяваме менюто, което имаме като възможности за взаимодействие. Инструмента за демокрация и делегираните актове, това трябва да се гледа в цялостния контекст ние предлагаме делегирани актове, когато видим, че има много сериозни промени в приоритетите или в подхода, в хода на а, осъществяването и така можем да използваме делегирани актове. А, това се а, е прилага най-вече в инструмента за развитие. А, ние нямаме като цел да реагираме на краткосрочни приоритети, и а, не, освен за инструмента за разпространение на демокрацията и човешките права, сме предвидели тази възможност за всички останали. А, за господин Ламсторф, наистина демократизацията е обект на внимание в а, всички инструменти. Разбира се, че не е само в инструмента за демокрация. А, би било жалко да е така, защото действително това е част от дейността и в инструмента за добросъдска политика и във всички останали. Разбира се, там имаме повече фокус върху човешките права и инструментите при избори и мисля, че това е, което мога да кажа на този етап, господин председател. И сега има думата господин Марк. Благодаря. Искам да започна с отговор на въпроса зададен от господин Брандън. Госпожа Брандън, благодаря и за получената подкрепа относно повечето от елементите. Нашата цел е наистина да постигнем повече гъвкавост, но и повече бързина в прилаганите в краткосрочния план елементи. Работим и за дългосрочния капацитет относно предотвратяване на конфликти и умиротворяване. Бих искал да добавя също така, че по въпроса за това, че следва да премахнем от обхвата на инструмента това, което е свързано с природните стихи и бедствия, ние сме на противното мнение. Смятаме, че трябва да ги запазим. Защо? Защото еко, този инструмент, разбира се, може да бъде използван като отговор на природни бедствия, но това, което всъщност е призван да направи е да се бори с корените за недостатъчното добро реагиране, а именно политическият момент тук. Връзката между корекционни мерки и развитие – е решаваща за реагирането на природни бедствия и за това смятаме, че тези елементи трябва да бъдат запазени, тъй като имат отражение върху дългосрочните и дълготрайни елементи на европейската политика. За това сме за тяхното запазване. По въпроса повдигнат от господин Мауро за това какви елементи биха могли да бъдат заздравени допълнително, инструмента за политики, смятаме, че международното, международното измерение на Европейската стратегия Европа 2020 се изразява в диалог диалог, който дава отговор на въпроси от глобално естество, като климатичното изменение. По въпросът сега за търговските и делови възможности за европейски компании, това ни вълнува, но не е водещото начало. Водещото начало е това, което вече споменах, а именно инструменти ориентирани към външната политика. По въпроса за присъствието на Европейският съюз в международното сътрудничество, сътрудничество свързано с образованието и подпомагане на развитието, предложението е добре балансирано и ни дава възможност за бъдеща работа и да развиваме тези инструменти, с които още не разполагаме. Благодаря. Гомеш. Председателят, благодаря. Господя, госпожа Гомес за две минути. Благодаря на комисията и за на външната службата за външни, външна дейност и информацията, която беше предоставена. Не разбирам. Защо нямаме общ език за всички инструменти? Защо нямаме обща процедура за осъществяване общи правила и процедури? Според мен трябва да се стремим към хармонизация колкото е възможно. Разбира се, че ще има а, разлики и специфики, които ще бъдат уредени отделно, но мисля, че трябва да останат като пакет, както беше казано, и също така с цел да хармонизираме, да си зададем въпроса, кое трябва да бъде хармонизирано. И един от отговорите, разбира се, е ролята. Институционалната роля на Европейския парламент. Аз смятам, че Европейския парламент трябва да има роля в етапите на програмиране и осъществяване и въпроса за делегираните актове е изключително важен въпрос и трябва да бъде една златна нишка, ако трябва да перефразирам казаното за човешките права. Мониторинга на Европейския парламент е изключително важен. Той трябва да има роля. Не само за програмирането, но също така и при консултациите. Това трябва да бъде предвидено. Също така смятам, че а, този принцип повече за повече той не трябва да е само девиз, той трябва да се превърне в реалност във всички инструменти и тук е важна а, условността, поставянето на условия за предоставяне на помощ и наистина правителства, които не си сътрудничат, не съдействат, не се превижват към демокрация и защита на човешките права, там не става въпрос за спиране на средствата, а пренасочване към тези държави, които се борят за демокрация човешки права, гражданско общество и така нататък. Бих казала, че тази бюджетна помощ и начина по който тя се осъществява до момента е доста негативен според мен. Върви срещу този принцип повече за повече. по един от инструментите а за развитие и сътрудничество. Бих казала, вече съм се изказвала, но какво да кажем за а, други инструменти? Все пак а, има държави, които се стремят за, към преодоляване на а, бедността, разпространяване на демокра... демокрация, върховенство на закона и така нататък. Но какво остава за всички държави, за които са в рамките на инструмента за развитие? Защо те нямат демократ, демократичен контрол? Инструмента за развитие и взаимодействие не се използва за държави, в които имаме много сериозни партньорства. Ораторка да загуби микрофона си. Um, и накрая искам да задам един въпрос. Каква е възможността за делегирани актове при инструмента за демокрация и човешки права да бъде в сътрудничество с Комисията за човешки права и демокрация. Каква е тази комисия или комитет, която виждам тук споменат? Господин Мадленер. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Имаме чудесни планове. Честно казано, аз смятам, че не са добри, но поне звучат добре. Тези планове показват, че наистина има един много дълъг списък с желания в финансово отношение. Милиарди комисията иска да а, изразходва допълнително. В момента а, текат преговори по това да се изразходват по-малко средства за целите на Европейския съюз. Затова питам комисията, питаме докладчика, откъде идват тези средства. Няма никакво покритие това на тези средства. Създават се планове, които не са финансово подплатени и смятам, че това е твърде несъзнателен подход. Затова въпросът ми към комисията и парламента е откъде идват тези средства, откъде сте сигурни, че са на разположение и дали няма да се вземат от други места т.е. да се съкратят средства на други места. Европейският съюз призова да е, затегнем коланите, да харчим по-малко Нидерландия, Австрия, Швеция, Обединеното кралство, Германия, Франция помолиха да се изпълняват мерки за економии. Всички трябва да пестят. Нидерландия иска съкръщаване с 2 милиарда евро, а Европейския съюз мисля, че трябва малко да свикне с това, че трябва да харчи по-малко, а не повече за това ми се струва, че е, е напълно нереалистично всички тези е, планове, които струват милиарди да се обсъждат тук, без да имаме парите за осъществяването им. Смятам, че трябва да се изразходват много повече средства за граничен контрол, е, миграция от страни, които са в лошо економическо състояние, вече чашата преля, исламизация, безработица, бедност, това са последиците и трябва да спираме тези хора на границата. Страните поставят изискване за укрепване на Фронтекс и на граничния контрол и за това да се предвижат повече средства. Значи първи въпрос откъде идват средствата и второ Можете да ме прекъснете, да, обаче преждеговорившата получи две минути. Много странен подход. Сега ме прекъсвате, но не прекъснахте преждеговорившата. Лей ha ragione quando Имате право, когато става дума за е, спазване на регламента за изказване. Това наистина е, е върховно задължение по отношение на колегите, които получават по-малко време. Госпожа Гомес получи повече време за изказване, защото е докладчик. По тази причина ние отделихме повече време, както казах. Но госпожа Гомес също трябваше да бъде помолена да е, говори малко по-кратко puheenjohtaja. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Госпожа Мария Маринаки започна изказването си с много добри изрази. Ние не искаме да се намесваме в неща, които функционират добре. Това е много важна мисъл. А също така идеята на целия проект е укрепване на европейските ценности и на позициите на Европейския съюз. В съобщението на комисията се съдържа много е, задълбочен анализ. Сега искам да засегна един въпрос, е, който малко ме притеснява Става дума за това, че един от добрите инструменти беше инструмента за северното измерение. Това беше конкретен инструмент, ставаше дума за Балтийско море. Също така там получихме от по-малко много повече и аз се опасявам, че ако финансирането за северното измерение се прехвърли върху финансирането на инструмента за партньорство, е, то тогава, както казвам, опасявам се, че ние няма да имаме вече достатъчно средства за северното измерение, което функционираше много добре, е, когато става дума за отношенията Европейски съюз-Русия е, по теми като екология в района на Балтийско море, е, логистика, е, транспорт. Е, да, за тези теми има много поддръжници, най-вече в рамките на арктическото измерение. Тази рамка, това северно измерение, ще има ли достатъчно финансови средства за него или не? Това ми е въпрос. Благодаря. Благодаря и за това, че бяхте толкова кратък и сега давам думата на колегата Качин. Благодаря. Благодаря. Ще говоря от името на моята политическа група и ще обхвана инструмента ИПА за предприсъединяване. Ние приключихме подготовката за присъединяване и в крайна сметка им построихме много мост мостове, е, инфраструктури и се превърнахме в образец за интеграция на студенти по програмата е, Еразъм. Сега, ако трябва да говоря, да се обърна към моите колеги от е, Западните Балкани, Мога да им кажа, че Китай е по-важен като източник на фондове, отколкото европейските фондове и с китайски средства се строят същите тези мостове, за които ви казах в момента, за които ви разказах преди малко. Така че именно с предприсъединителните фондове имаме възможност сега да постигнем повече видимост и за нас, и за това какво, какъв е приносът ни към благоденствието на гражданите гражданите на държавите членки и бъдещите такива. Как нашата дейност и нашите фондове се отразяват на техните условия на друг. например. Това е характерната европейска марка. Разбира се, че финансирането е важно за постигане на крайната цел, особено като се има предвид, че се постига напредък, но за съжаление този напредък е само в учетните документи, а не в реалния живот. Благодаря. Колега Нейнски, прего. Благодаря, колегата Ненски. Thank you very much. Благодаря. уважаеми колеги, като докладчик за инструмента за предпресъединяване. Искам да благодаря на колегите от външната, службата за външна дейност и от комисията за техните важни, важния им принос. А, според мен трябва да се концентрираме върху три а, главни въпроса. По-добра яснота при свързването на инструмента с конкретните показатели за измерване на прогреса, на напредъка. Също така, много ясни връзки между напредъка, който се постига от бенефициерите и разпределението, което те получават. Също така трябва да има и съпосочност не само между инструмента за предприсъединяване, но и с инструмента за финансиране и финансови регламент. Също така смятам, че комисията и външната служба трябва да коментират по няколко момента. А, как да се стимулират добрите изпълнители, които са освоили своите разпределения, как се а, на второ място разграничава между добри и лоши изпълнители. Също така, дали а, смятате да разгледате възможността за предварително разпределение на средствата като процентно, а не номинално а, суми. И също така има ли възможност за номинални суми, които да отчитат а, размер на економиката в съответната държава. Също така, при а, адаптирането към променящите се а, цени и разходи, разглеждате ли вероятността за растеж на економиката на държавите до 2020 година. И а, дали е толкова голям растеж, колкото го представяте, господин Руди Шаусер? Колегата Брантнер за две минути. Нямам нужда чак от две минути, просто искам да отговоря по въпроса за природните бедствия. Много интересно е вашето схващане. Мислите, че този инструмент трябва да се бори с причините за лошата на не недостатъчно бърза реакция на тези е, природни бедствия. Как обаче да го свържем с земетресенията? Земетресенията не могат да се предвидят предварително. Така че не знам дали е най-добрата идея да се прави разлика или пък е, да се свързват природните стихии и бедствия с, с свързаните с престъпността такива. Е, ясно е, че и двете предизвикват изключителни ситуации, ситуации но когато нещо е свързано с националната сигурност и заплашва сигурността, то трябва да бъде решено по един начин. Стихиите и бедствията трябва, на тях трябва да им се противостои по друг начин, независимо, че крайният резултат е същият. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчица в стано, по, по становище за доклада за, за разпространение на демокрацията и за зачитане на човешките права в Комисията по бюджет. За това смятам, че е много умно това, което предложиха някои колеги да се ръководим от една обща схема за това какви параметри да се използват в всеки конкретен случай. Така ще подредим нещата още от самото начало. И имам няколко конкретни въпроса. По въпроса за инструмента за разпространение на демокрацията и човешките права, тук казаха някои колеги, от името на колегата Ламсдорф, че много ударение се слага на зачитането на човешки права и, и малко внимание отделя на разпространението на демокрацията. Какво има предвид точно. Аз имам точно обратната информация, че изключително много фондове отиват за проекти, свързани с демокрацията. Или поне ние така си мислим в Комисията по бюджет. Сега по въпроса за европейските споразумения за партньорство, ние смятаме, че можем да подпомагаме трети държави в експортната област. Мисъл такъв да купуват европейски продукти, да внасят европейски продукти. Това така ли е или не? Е така правилно ли съм разбрала или не? И на трето място, свързано с инструмента за стабилност, който по който работя аз заедно с госпожа Брандон, винаги сме, или поне в повечето случаи сме на едно и също мнение. Сега обаче тя казва, че би искала поне 70% от фондовете да отиват за, за изваредни ситуации и положения, за непредвидени. Искам да попитам комисията дали може да ми потвърди, че имат нужда от поне 35% от помощта за предвидените действия. Това дали е уточнено в графика. Дали този минимум е всеприет? Дали е абсолютно необходим за задействане на инструмента? Дали това разпределение между предвидима, предвидена и непредвидена помощ съществува? Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател. Много ми е интересно да присъствам на този дебат за финансовите инструменти и се радвам, че се въвежда един такъв инструмент и подход на диференциране, че ще има разлика между различните инструменти. Инструмента за подпомагане на развитието и инструмента за съседската политика. По въпроса за съседската политика искам да попитам как това ще се отрази на държавите от арабската пролет. За момента там не се справяме много блестящо. По въпроса сега за подпомагане на развитието. И тук е хубаво да диференцираме. Има 11 държави от Латинска Америка, където са най-низките доходи. А пък, интересно защо, 111 милиона евро по-малко получават в цялата тази работа. Сега подготвяме ратифициране на договорите с Колумбия, Перу и Еквадор. И изведнъж да намалим средствата е меко казано тромаво. Разбира се, Латинска Америка не е най-бедният континент, но е континент, където има най-много неравенство. Затова трябва да сме творчески в търсенето на решение, за да няма толкова силно изразени неравновесия там. 104 милиона са бедните там, 44 милиона няма достъп до социални услуги и 10 милиона са 10 държави членки, извинете, от Латинска Америка са сред държавите в света с най-силно изразени неравенства. Следващата година в Сантьяго де Чили ще се проведе срещата между е, Латинска Америка и Европейски съюз. А пак цяла година по-рано започваме да пращаме сигнали в точно обратната посока. Разбира се, че трябва да има диференциране, но това диференциране трябва да отговаря на обстоятелствата. Благодаря. Колега Салафранка. Quindi, a questo punto ridiamo la parola. E- Благодаря на колегата Салафранка. Сега отново ще дам думата на ораторите. Моля да се спрете на въпросите, които бяха зададени от колегите също и въпросите зададени в самото начало е, би трябвало да получат отговор при какви условия ще се извършва сътрудничество, служба за външна дейност и комисията, по каква програма ще работят, каква координация се предвижда и също така какви са условията за диалог е, между страните партньори. Започваме отново подред. Е, първо госпожа Мария Маринаки. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, на вашата комисия за наистина навременните и точни въпроси, които са изключително полезни за нас. На първо място искам да ви кажа, че с Комисията и Европейската служба за външна дейност работят като ръка и ръкавица, изключително допълващо се, много добро разпределение на труда има между нас и това ще продължи, за да е така добре балансирана нашата работа. Службата за външни дейности отговаря за индикативните програми, стратегическите документи, за съответните а, фондове, инструменти, включително и атомната безопасност и също така а, със съответния комисар по до, политиката по добросъседство и развитие. Заедно с съответните решения се подготвят за реш... ам... работата по различните инструменти а, за а, решение от страна на комисарите. ДЕВКО, нашата Генерална дирекция развитие и сътрудничество, ще продължи да отговаря за а, всички въпроси както до момента, следващия цикъл на финансовите програми. Разбира се, че се консултираме всички държави членки с Европейския парламент. А по въпроса за принципа повече за повече, който, доколкото разбираме, е изключително интересен а, на почитаемите членове на Европейския парламент. Това е подход, който въжи за всички стимули, предлагани от Европейския съюз, а именно развитието на политиката, също така финансовата помощ, с изключение на хуманитарната помощ, разбира се, и фонда за обежища и бежанци а, и гражданско общество. Те, разбира се, са отделно, както а, би трябвало партньорите, които се заемат с политически реформи, получават съответното възстановяване, което е достатъчно амбициозно във връзка с достъп до пазара, економическата интеграция, развитието и повече мобилност за техните граждани във връзка с партньорството за мобилност, визовите партньорства и по-голяма част от финансовата подкрепа на Европейския съюз. А партньорите, които не са предприели такива съществени реформи, нямат възможност да се възползват за увеличе, от увеличената помощ, но по същия начин, разбира се, те няма да имат и негативно въздействие спрямо взаимоотношенията с Европейския съюз, тъй като ние не искаме да ги наказваме, а да продължим диалога по политиката, за да ги окоржим, да продължат промените и да се стремят към демокрация. Тъй като зададахте въпрос за международни конвенции, те се използват, индикаторите от тях се използват за оценка на напредъка, но принципа повече за повече е нов елемент. Той включва един дългосрочен поглед в бъдещето и не може да бъде някакво черно-бяло упражнение от наша страна. Това е едно цялостно а, анализиране и оценка и всички а, ваши а, коментари, бележки и принос това отношение са добре дошли. Северното измерение – Северното партньорство. Бих искал, да ви, бих искала да ви уверя, че то няма да се повлияе. Инструментите, ще, които се занимават с него, ще бъдат същите. Не мога в момента да кажа точно кои колеги, т.е. колегите вероятно ще могат да дадат по-точна информация, но северното измерение е сред нашите приоритети. Не се притеснявайте. По въпроса за и EEAD. Все още тази а, служба за разпространение на демокрацията не се е установила, не е създадена. Не искам предварително да коментирам, но все пак има широко съгласие между заинтересованите страни, че трябва да се стремим към финансиране от европейския бюджет. То това е въпрос, който ще разглеждаме и по-нататък с много внимание. Ще отчетем всички елементи. По въпроса с новите приоритети и по-малкото средства, това разбира се е от ключова загриженост за много от нас и наистина бихме приветствали вашата подкрепа така че реално фондовете, които бъдат предварително заделени за съответните политики, да отразяват реалността наистина, което трябва да постигнем, ние с удоволствие ще постигнем, ни трябва необходимата финансова обезпеченост. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на колегите за по-нататъчните заснения. Господин Санино. Грация, президенте. Uh, uh, да, благодаря. Няколко въпроса бяха повдигнати и на тях бих искал да отговоря от моя ресор. Както подчерта госпожа Гомес, има общи черти между различните инструменти. Те се прилагат по едни и същи правила и процедури. Поне това, което за свързането, поне за свързаните с предприсъединителните мерки и инструменти се прилагат по сходен начин и това е регулирано в съответната европейска норматива. По въпроса за видимостта на помощите и финансирането, което ние предоставяме, не винаги е лесно, защото това е свързано и с партньори, които се стремят с, към същата тази видимост и популярност и понякога постигат повече популярност с по-малко средства от тези, които отделя Европейският съюз. Следователно, трябва да направим всячески усилия, за да се пригодим и ние към този контекст. Това може да се извърши по няколко начина, защото не само пътищата, инфраструктурите и сградите са подходяща за нас реклама. Не на последно място бихме могли да засилим и дейността си на социо-економическо равнище чрез конкретни дейности относно това какви директиви съществуват и как се прилагат. Сега, връзката между напредъкът, който се отчита и финансирането, което му е посветено, тук има механизъм, по който работим и една от неговите цели е именно да награждава отличниците, да отличава тези, които се справят особено добре и се справят с изискваните от тях предприсъединителни реформи. Това е предвидено не само за държави отличници, а и за сектори отличници в някоя конкретна държава. Тези, които проявяват експертни знания и умения и най-добре освояват предоставената от нас помощ свързаността и приемствеността между инструментите е включена в нашите приоритети и ще бъде включена също така и в обхвата на регламентите и хоризонталните им елементи за конкретно прилагане на практика контролираме постигания напредък непре, чрез непрекъснати мониторингови дейности. Това е предвидено в член 2 от, нашата проекту, от нашия проекто регламент. Разработили сме специални показатели. Те са много наброй, цял списък и се съдържат в въпросният регламент разликата между отличниците и опашкарите се установява чрез докладите за напредък. Разбира се, работим в тясно сътрудничество с донорите – и един от конкретните елементи на нашата програма с Западните Балкани е свързана с съдействието и взаимодействието с другите финансови международни институции и с, разбира се, националните финансови институции, които участват в финансирането работим с тях и си взаимодействаме, за да може тези три вида финансиращи институции да прилагат едни и същи критерии. Благодаря. Думата има господин Родиша. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко по въпросите. Госпожа Гомес зададе въпрос. Искам да се върна на казаното от вас а, за хармонизацията на инструментите и да настоявам, че в под процеса на подготовка, затова и имахме единен а, процес на подготовка, приведохме инструментите в един и същи вид, имаме общи а, правила, общи процедури и имаме един регламент, един единствен регламент за осъществяване, за прилагане, общ регламент за прилагане. Наистина по този начин избягваме а, възможността да се отдалечат процесите в, в процеса на осъществяване. Определено смятам, че сме постигнали голям напредък в това отношение. казаното от вас за диференциация, разграничаване е малко по-различно от това, което а, ние обсъждаме принципа повече за повече. Така или иначе сме го правили до сега. Ние наистина не сме предоставили подкрепа на държави, където има много лошо управление. Разбира се, може да се спори по това, кои са добрите и кои са лошите изпълнители, но винаги сме диференцирали, винаги сме правили тази оценка. А, макар да няма кой знае колко много критерии по това, може да речем да се гледат изборите, свободата на пресата, борбата с корупцията, коментар от госпожа Гомес, който не се чува. Не, не сме подкрепили. Напротив, ние сме реагирали правилно. По вашия коментар за бюджетизацията, комисията винаги е била в подкрепа на бюджетизацията по отношение на ИДФ, Европейския фонд за развитие, но в настоящата ситуация на свиване на бюджети, включването на този фонд в бюджета съдържа известни рискове. Не искам да задълбавам в тази тема, но наистина ам, ако се включи в бюджета фонда, това ще доведе до неговото намаляване. Въпросите на господин председателя. Искам да кажа, че по отношение на Европейския фонд за развитие, макар да не сме предложили да се бюджетизира в този момент, сме предложили да се а, отдели за него същото ниво на преглед, както другите инструменти. А, ние ще го направим на неформална основа, тъй като няма официално задължение за това, но ние сме предложили да има същото ниво на преглед и а, наблюдение. Господин Мадленер, а, няма да коментирам цялостния размер на предложението, но определено ние увеличаваме предвиденото в позиция 4. И тук има много важни въпроси, които биха се щели за важни при взаимоотношенията на Европейския съюз с трети страни. Ние смятаме, че подкрепата за развитие е много важен начин за справяне с дълбочините а, причини, корените на причините за по-нататъчни конфликти и събития и тенденции, които наблюдаваме. Ние за това сме предложили да се увеличи финансирането на въпросите, свързани с миграцията. И накрая два много кратки момента. Увеличението в позиция 4, което според госпожа Нейнски е много малко, все пак е въпрос как гледаме на този въпрос. Увеличаване на една позиция с 20% е много а, смело предложение. Хората от бюджетната сфера биха казали, че 1-2% би се нарекло едно а, смело предложение, но наистина 20% е много а, смело. А, от наша гледна точка. И накрая въпроса на господин Франка. Ние не предлагаме да не се финансира взаимодействието с а, страните от Латинска Америка повече. Ние просто а, посочваме тези, които са се развили успешно, които са генерирали много положителен напредък. И ги разграничаваме от тези, които не са се развили толкова добре. И там целенасочваме това взаимодействие, което означава, че региона ще получи същите средства, но по различен начин на взаимодействие. Това е много важна квалификация, според мен. Не сме предложили да се намалява и спира финансирането за Латинска Америка. Ние предлагаме промени в начина по който си взаимодействаме, на основата на начина по който те са се развили. Мисля, че ще спра до а, тук, а, но съвсем накратко да се върна на европейското ам, разпределение, европейските права. А, както каза госпожа Маринаки, при положение, че нямаме решение, не можем да идентифицираме източника на финансиране. Последният оратор, господин Марк. Благодаря. И само да повторя това, което отговорих на госпожа Брандън. Може би не се изразих ясно. Разбира се, че ЕКО може да даде резултат в дните след природна стихия. Спомнете си Хаити. Там определено помогна за стабилизиране на ситуацията след едно такова страховито природно бедствие. Това е полезно и ще трябва да се запази. Нямах предвид него да премахнем. По въпроса за зададен от госпожа Мунис, ясно е, че има различия, има диференциация. Диференциацията се отразява и върху процентите, които средства, които се отпускат на средствата за реагиране на изключителни ситуации. Ние смятаме, че това трябва да се покачи до 65% едно добро начало. Това смятаме, че би бил такъв един процент. Ще ни даде възможност да сме по-преподготвени за реагиране на кризи и разбира се, това не е последната ми дума по този въпрос. И накрая за това какво може да направи Европейския парламент по въпросите за експорта и кредита за експорт. Това не е в обхватното поле на този инструмент. Разбира се, че можем да подпомагаме достъпа на някои фирми от тези държави на европейския пазар, но тук има конкретни и специфични програми, които помагат за преодоляване на търговските пречки и ролята на парламента би била ключова. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха думата за тези толкова е, смислени обяснения. И сега искам да ви припомня, 5 юни, 12 часа на обяд е срокът за внасене на изменения. Мисля, че към настоящия момент няма да има други желаящи да вземат думата, поради което благодаря още веднъж на всички вас. Благодаря и довиждане. Колеги, l'ultimo passo. И колеги, con i lavori. Много моля за вашето внимание, защото преминаваме към последната точка от днешния дневен ред. Става дума за електронното гласуване по е, определене на ново сътрудничество за развитие с Латинска Америка. Автор на становището е госпожа Андрикене. Носите ли всички картите си за гласуване? Добре. Изменение едно. Устно изменение. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение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 въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 5, за, против, въздържали се, приема се 11, отпада, извинете, 12, също отпада, така че 13, гласуваме по изменение 13, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 Отпада. Така че 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 19. Там има устно изменение на госпожа Андрикене. Моля, колега. Благодаря, благодаря господин председател би бил следния текста. Vice President, High Representative, to debrief, to to consult with and debrief the European Parliament on the existing human rights dialogues and so on, like it, it is in the text призовава висшия представител да си сътрудничи с парламента и а, комисията по диалозите. Има ли възражения? Господин Салафранка. Не, не, не. Няма възражения. Така че гласуваме това изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст с измененията за, против. Нека по-добре да гласуваме електронно. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Благодаря за вашето съдействие. It was a speed vote, isn't it? Това беше един доста бърз вод.